Скъпи колеги, моля заемете местата си. Ще започнем с гласуването. Закъсняваме вече с 6 минути. Хорст Шнелер поиска думата. Благодаря, господин председател. Ще започна с нещо, което се каза тази сутрин. Вие правилно казахте, че нашите законодателни задачи не са толкова е, обхватни. Това обаче е не по вина на депутатите. И тук микрофона на оратора се изключи. Това обаче не е по вина на депутатите, а се дължи на работата на комисията, която ни дава твърде малко възможност да работим по законодателни документи. Важно е обаче също така да правим обсъждания по някои теми. Ще ви помоля да промените нещо, а именно а, споразумението при първо четене, за да можем на второ четене да се занимаем по-добре, тъй като така наречения First Reading Agreement не е демократичен. Благодаря, казва председателя. Бих казал, че нормалната парламентарна процедура при нормална парламентарна процедура много по-ясно обществеността вижда работата на комисията. Господин Шнелхарт, моля, обърнете се към вашия доверен координатор за да можем заедно с него да обсъдим работата на комисията. Аз видях каква е статистиката. 25% от времето ни само е законодателна работа. Трябва да говорим за това. Ще го направя на заседанието на координаторите. А, още някой е поискал думата, а именно господин Татарела. Mike. Presidente, le chiedevo solo di anticipare il mio voto, dovendomi assegnare. Исках да ви помоля да изтеглите напред гласуването по моя доклад, защото трябва да изляза. Добре, казва председателя, вашия доклад е кратък, можем да го направим. Swedish is okay. Spanish was not available. Um... Нямаше превод от испански, но сега проблема е решен. Добре, казва председателя. Ще гласуваме доклада Татарела на второ място. Трябва да направя две съобщения извън гласуването. А именно, наша колега, заместник-председател. Нашия заместник-председател ще става президент. За нас е голяма чест, че наш колега от нашата комисия ще става президент Янус Адър, се казва той. На 2 май той трябва да бъде избран за президент на Унгария. Желая на колегата много сили, издържливост за новата му работа. Времената са тежки. За нас беше удоволствие да работим с него. Казах му го преди малко и на четири очи. Аз лично също много се разбирах с него. И сега ще кажа нещо на унгарски. Това означава късмет, господин президент. Ще му дам сега за малко думата. Аз също искам да благодаря. На немски ще благодаря също така. Искам да благодаря на всеки един член на тази комисия, да благодаря на господин Йолайнен, бившия председател на Комисията по околната среда. В продължение на 19 години работих във вътрешната политика на Унгария. Бях също така депутат в Унгарския парламент и през последните три години от моята политическа кариера работих тук в тази комисия. За тези три години събрах много опит, много се обогатих, открих нови сфери на работа. Аз съм юрист по образование. специализиран съм най-вече в конституционни въпроси. И работата в комисията Енви много ме обогати, тъй като Енви работи в широк смисъл, като са а, спектър, извинете, като се започна от здравеопазване, през безопасност на храните и така нататък. Спектъра беше много широк, събрах много опит а, и с радост мога да кажа, господин председател, че работата, която лично аз свърших, аз бях докладчик по няколко теми, А, много ме обогатих, много добре, е, добре работих с докладчиците в Сянка. Благодаря още веднъж за помощта, за подкрепата, за добрите съвети, които получавах през последните три години. Надявам се, че ще мога да разчитам на вас а, е, и за в бъдеще. Скъпи колеги, смятам, че ще срещна голяма част от вас в Рио, защото след два месеца а, е, ще представлявам Унгария на този форум, така че ще срещна своите нови нови стари колеги на този световен форум в Рио. Благодаря много, че ми дадохте думата да се сбогувам с вас и сега ми позволете да не участвам в гласуването, защото последните ми дни в парламента са с доста гъста програма. Благодаря. Още един колега поиска думата. Рихард Зебер, координатора на НП. Благодаря, господин председател. Няма да говоря много дълго, но мисля, че повода е много подходящ. Не се случва често някой от нашите колеги да бъде избран за президент и от мое име и от името на колегата Петър Лиз искам да благодаря на Януш Адър за отличната работа, която той свърши дадох вече няколко интервюта за работата на Янош Адър в парламента. Винаги ми задаваха два въпроса. Първо, защо Янош Адър работи точно в Комисията по околната среда? И второ, ще успее ли той да се наложи над Орбан? На първия въпрос винаги отговарях, че Янош Адър е юрист по образование но а, който иска да свърши някаква хубава работа в Европейския парламент, трябва да работи в законодателна комисия, каквато е нашата. А той свърши отлична работа в нашата комисия. А на втория въпрос, дали ще успее да се наложи е, е, спрямо Орбан, аз казах следното, че той успя напоследък не само да постигне политически компромис с политическите групи, но и с съвета, което свидетелства за неговото умение за водене на преговори, за неговата готовност а, за компромиси и смятам, че президента Адър ще се отрази в момента много добре на Унгария, тъй като между Унгария и Европейския съюз съществува напрежение и ако Унгария а, има а, начало, има за президент такъв човек, който знае колко е важна европейската интеграция, колко е важно да се спазват европейските правила, ще помогне много на Унгария. Искам да ви помоля, господин президент, да дойдете. Ние ще ви поканим, когато се гласува доклада Севис от 3. Мисля, че нищо няма да му стане на Европейския парламент, ако поканим и един действащ президент. Още веднъж ти благодаря. Януш, желая всичко най-добро на теб и на Унгария. Vielen Dank, Richard Seber. Ich finde das ein благодаря на Рихард Зебер. Мисля, че предложението на Рихард Зебер е чудесно. Решаваме да го направим така. Желая ви много успех, господин президент. Ja, Едни идват, други си отиват. Тази сутрин поздравих с добре дошла а, а, Романа Якоби от а, Харватия, която сега е със статут на наблюдател. Европейския съюз се разширява а, и ние още от сега успяваме усещаме това разширяване. Добре е дошла на колежката в нашата законодателна комисия, най-важната законодателна комисия в парламента, както правилно отбеляза колегата Зейбър. So, dann starten wir aber jetzt in die Tagesordnung. Нека тогава а, да продължим с работата по дневния ред. Сега ще започнем да гласуваме. Имат ли всички карти за гласуване?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 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим гласуването номер 6. Гласуваха ли всички? Моля, прекратете гласуването.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 Гласуваме изменение 43. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 30 за, 30 против, значи се отхвърля. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Нека да проверим. Изменение 10. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. От социалистите и демократите някой е гласувал повече. 31 за, 30 против. Чудесно е, че го проверихме. Изменение 45. От изменение 45 гласуваме само втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. Четиридесет и шест. Кой е за? 46. Против? Въздържали се, приема се. 47 за. Против? Въздържали се, приема се. 11 за. Против? Въздържали се? Не е сигурно. Много интересна констелация. Нека сега да проверим гласуването по изменение 11. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 32 гласа за, 29 против. Приема се в такъв случай. 49 за. Против. 1 въздържали се, приема се с малко. 12 за, против, въздържали се, приема се. 50 като възможно допълнение към 12 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение от докладчика – Кой е за? Против? Ще питам още веднъж. За. За. Кой е за устното изменение? Моля да вдигне ръка. Против? Въздържали се? Приема се. 53. За. против, въздържали се. Нека да проверим гласуването за 53. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 53. Гласуваме за 53. Край на гласуването. 37 за, 23 против, приема се. Сега Гласуваме. 54 пада. Гласуваме о устно изменение на докладчика. Кой е за това устно изменение? Моля да гласува. Против? Въздържали се, приема се. Сега гласуваме 57 за. Против? въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се, 15 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме сега 61 за, против, въздържали се, отхвърля се, 63 за, против,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 въздържали се, мисля, че се приема, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуване. 37 за 22 против. Устното изменение се приема. Преминаваме към анекса. 68 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към преамбюла. 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. 25 за против, въздържали се, приема се. Едно за, против, въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се. Не е съвсем ясно. Нека да проверим електронно. Изменение 2. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 36 гласа за, 23 против. Каршлютер казва, че е прието с очевидно мнозинство, но от моето място това не се виждаше. -hmm. Dann kommen wir auf drei. Äh, Okay, 26. Nummer 3 kommen wir. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. 4. Пада. 29 за против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Нека сега да гласуваме за целият доклад. Моля, гласувайте електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 56 гласа за, 6 против, няма въздържали се. Поздравяваме докладчика Карл Шлютер. So, jetzt geht's weiter. Сега продължаваме с доклада на господин Татарела. Изтеглихме го напред. Това е бивша точка 14. Спортни плавателни съдове и съдове за индивидуално ползване. Започваме. Започваме с изменение 6. За. Против. Отхвърля се. Ich wiederhole es nochmal, weil ich glaube, es war nicht klar, worüber wir abstimmen. Ще повторя още веднъж, защото явно не стана ясно за какво гласуваме. Гласуваме по точка 14. Изтеглихме напред това гласуване, тъй като колегата Татарела трябва да ни напусне. И така, изтеглихме напред точка 14 от дневния ред. Гласуваме по изменение 6. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. 8. За, против, въздържали се, отхвърля се. 9. За, Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11. За. Против. въздържали се. Електронна проверка по изменение 11. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 24 гласа за, 37 против. Отхвърля се с ясно мнозинство.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 Връщаме се на точка 10 от дневния ред. Дефектни силиконови гръдни импланти, произведени от френското дружество ПИП. Непосредствено преминаваме към гласуването. Готови ли сте? Изменение 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 27 за против, въздържали се, отхвърля се. 28. За, против, въздържали се, приема се. 29. За, против, въздържали се, приема се. 30. Разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част на 30-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 за. Против. Въздържали се. Нека гласуваме още веднъж по 33 за. Против въздържали се, приема се с много малко мнозинство. Нека направим електронна проверка по изменение 33. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 28, 38, извинете, гласа за, 23 против. Не можах ясно да определя резултата от тук, от председателското място. Моля, вдигайте по-високо ръка. Изменение 34, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се, втора част за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против,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 Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 39 гласа за, 23 против. Приема се. Жил Паньо. Изменение 44. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се с малко мнозинство. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 Молба за електронна проверка по 55. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 30 гласа за, 30 против, отхвърля се. Петдесет и шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. По-добре да проверим Петдесет 56 шесто изменение. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 32 гласа за, 29 против. 57 изменение отпада. Продължаваме с 58. За, против, въздържали се, Приема се. 59 за. Против. Въздържали се. Нека направим електронна проверка. Изменение 59. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването.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 Езиково изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 69 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 70 езиково изменение. За, против,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 Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме по изменение 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се, но нека направим електронна проверка. Изменение 20. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 15 гласа за, 45 против. Следващия път, моля, вдигайте по-високо ръка. Така ще е по-лесно за мен. Изменение 20 се отхвърля. 21 за, против,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 Електронна проверка по 24-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 31 гласа за, 28 против. Приема се. Гласуваме по целия текст. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 62 гласа за, 0 гласа против, 0 въздържали се. Чудесен резултат. Поздравления за авторите на резолюцията. Добре сте си свършили работата. Изготвили сте текст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 Отхвърля се. 7 за. Извинете, казва председателят. Изменение 5 на Агри. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка по изменение 19. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 32 гласа за, 27 против. Изменение 19 се приема. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, агри 9 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, се. Отхвърля се. 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27, 28 и 29, както и изменение 11 на Агри, са идентични. Ще гласуваме анблок. За, против, въздържали се, приемат се. 30 за,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 против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37, 38, изменение 12 на Агри. Гласуваме анблок за, против, въздържали се, приемат се. 39 за, против,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 против, въздържали се, приема се. Агри 13 за, против, въздържали се, приема се. Агри 14 за, против, въздържали се, приема се. 51. Извинете, 51 отпада. 52 за, Против? Въздържали се? Приема се. 53. За? Против? Въздържали се? Приема се. 13. За? Против? Въздържали се? Приема се. 55. Разделно гласуване. Гласуваме само по втората част на 55. За, против, въздържали се, приема се. и 56 за, против, въздържали се, приема се. Агри 17 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против. Извинете, пропуснахме Агри 18. Малко избързах. Кой е за Агри 18? За, против, въздържали се. Приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по 15 и 16 за, против, въздържали се, приемат се. 58 и Агри 20 са идентични за, против, въздържали се, приемат се. 60 и 61 за, против, въздържали се, приемат се. 62 и 22 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 64 и Агри 23 за, против, въздържали се, приемат се. 63 отпада. Точки от съображенията. Едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по целия текст. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 57 гласа за и 4 въздържали се. Проект за законодателна резолюция. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 57 гласа за, 1 глас против, 3 въздържали се. Поздравления за докладчика. So, das war bis jetzt die Übung. Jetzt kommen wir zu ein bisschen schwereren. Това беше за загрявка. Сега преминаваме към по-трудното гласуване, малко по-дълг документ за, по темата Европа за ефективно използване на ресурсите. Точката от дневния ред е 12. Докладчик Ян Гербранди. Сега ще трябва да се концентрираме, за да не се объркаме. Колегата Перило поиска думата. Gracias, señor presidente. Con toda brevedad, pero creo que tengo que señalar una... Благодаря ви, господин председател. Бих искал само накратко да спомена нещо, което според мен е доста важно. Аз лично предложих две изменения, 22 и 29 на испански в писмен вид. И мога да кажа, че писменият превод на другите езици не е достатъчно добър, <laughs> защото там се казва точно обратното. И се питам, как сте успели всъщност да, да промените така испанската версия, че тя да отговаря на превода, на писмения превод на другите езици? Аз лично внесох текста на испански. И мога да ви уверя, че това, което предложих, беше точно обратното на разписаното тук. Знам, че може би е късно този етап да се направи нещо, но все пак трябваше да обърна вниманието на този факт. Не знам как може пак да преведе испанския текст отново на испански. Аз предлагам тогава, когато стигнем до гласуването на тези две точки, вие да прочетете вашите изменения и след това ще проверим. Така, съгласен ли сте? Виждам, че кимате, значи така ще направим, за да не се изгубим в превода на това място. Добре. Започваме тогава с компромис 1. Кой е за? Против?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 6 се отхвърля. Преминаваме към C7 за. Против. Въздържали се. Приема се. C8 за. Против. Въздържали се. Приема се. C9 за. Против. Въздържали се. Приема се. C10 за против, въздържали се. Ще трябва да го проверим. Проверяваме сега C10. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. C10 се приема. C11. За. Против. Въздържали се? Не е ясно. Ще трябва да проверим и C11. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. C11 се приема с 31 на 29 гласа. C12 за. Против въздържали се, приема се. С13 за, против, въздържали се, приема се. С15 за, против, въздържали се, приема се. С16 за, против, въздържали се, приема се. С17 за, против, въздържали се, приема се. С18 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение едно за. Против. Въздържали се. Приема се. Две за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега ще можем да прескочим няколко изменения. Страница 6 при мен, изменение 57 на две части. Гласуваме 57, първа част за. Против, въздържали се, приема се. Втора част за. Против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме да прескачаме. Okay. Bei mir ist es die Seite 9. Стигаме до страница 9 и гласуваме за изменение 94. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 91. За? Против въздържали се? Приема се. 93 за против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 92 на две части. Първа част за, против, въздържали се, ще трябва да проверим електронно. Гласуваме за 92 първа част. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 36 гласа за, 23 против. Приема се втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 96 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме изменение едно, разделно, първа част. И тредно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Приема се. Въздържали се? Приема се. 98. Трябва да го гласуваме и него на две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 168 пада, 104 също пада. Минаваме към 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 ще дам думата сега на колегата Перел да ни прочете а, текста, който той предлага. Грация, сеньор президенте. Да, благодаря ви, господин председател. Текстът казва следното. Смята, че всяко действие, което има за цел да гарантира по-добро използване на ресурсите, не може да се ограничи само до обществения сектор. И следователно искаме от комисията и текстът, който започва с иска от комисията и държавите членки се запазва. Променен беше друга част от текста, но най-важното е тук. Всъщност пропусната беше една дума, която поменя целият смисъл на изменението. Тоест искам да кажа, че не трябва да се ограничаваме само до обществения сектор. Това беше уточнението. Сега гласуваме текста, който току-що изчета колегата. Изменение 99 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 110 за. Wir müssen, Entschuldigung, ab Извинете, казва председателя, трябва да гласуваме 100, тъй като отхвърлихме изменение 102, така че сега гласуваме изменение 100 за. Против, въздържали се, приема се. 101 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Сега 110 за. Против, въздържали се, Отхвърля се. 111 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 112 на две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 112 втора част проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 112 втора част наистина се отхвърля. Инта 10. Отново на две части. Първа част. За. Против. Въздържали се.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 против въздържали се, отхвърля се, 117 за, против въздържали се, отхвърля се. едно за, против въздържали се, отхвърля се. 116 на две части. Първа част. За? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 118 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 120 за. Против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 против, въздържали се, приема се. 129 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част на 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме втората част електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 129 29 гласа за, 29 против. Втората част на 129 се отхвърля. Продължаваме по текста. Изменение 38 за. Първа част. На три части се гласува. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част на 38 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38 трета част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме изменение 88 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 240 измерение на Криста Клас. Гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И 39. И 39 няма да го гласуваме, няма нужда. 158 за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се, приема се. 162, знаете, за, против, въздържали се, приема се. 211, 211, за, против, въздържали се, отхвърля се. 192, за, против, въздържали се, приема се 163 за, за, против, въздържали се, приема се 164 за, против, въздържали се, приема се и се пада, 165 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. 166 за. Против. Въздържали се. Приема се. 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 55 за. Против. Въздържали се? Приема се изменението на Хога, Крамър и Бирата Раймърс. 177. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И 36. За? Против? Въздържали се? Приема се. И 30 за против, въздържали се, приема се. И 319 за, против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се, приема се. И 31 за, против, въздържали се, приема се. Инте 16 няма да го гласуваме. Прескачаме една страница по-нататък. 193 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 160, 194 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 54 на две части. Първа част за. Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 197 steht zur Abstimmung. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим, да проверим 197 електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 32 гласа за, 25 против. Добре, че проверихме. 203 за, против, въздържали се, приема се и 326 за, против Въздържали се. Приема се. Инта 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 322 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 207 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2... 204 за. Извинете, казва председателя, 205 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 204 за. Против. Въздържали се? Нека да проверим. Нека да проверим 204-то електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Двадесет шест гласа за, 32 против. Отхвърля се. 206 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 210 за против, въздържали се, приема се 212 за, против, въздържали се. Нека да проверим 212 електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 29 гласа за 29 против 212 се отхвърля 213 на две части. Първа част за, против въздържали се приема се, втора част за, против въздържали се, отхвърля се. 214 за, против въздържали се приема се, 215 за, против въздържали се, приема се. 15 няма да го гласуваме. Прескачаме една страница по-нататък. И 3.20. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 21 на две части. Първа част. За? против, въздържали се, приема се. И 321 втора част за. Против, въздържали се, отхвърля се. 230 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. 226 за. Един за. Против. Отхвърля се. 223 и 227 заедно за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 224 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 233 е оттеглено. 229 и 222 идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 234 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 228 за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим 228. Гласуваха ли всички? Електронна проверка на 228 правим. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 31 гласа за, 26 против. Приема се. 232 steht dann zur Abstimmung. 232 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 231 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 235 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 236. има проблем с превода на френски. 231. се отхвърли. 235 също беше отхвърлено. Сега ще гласуваме 236. 236 за. Против? Въздържали се? Ще трябва да проверим електронно. 236 електронно. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 25 гласа за, 31 против. Отхвърля се. 237 за, против, въздържали се, приема се. Шестнайсе пада и шестнайсе пада. Продължаваме с ИТРЕ 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 238 на две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 249 на две части. Няма нужда да го гласувам, защото пада 239. За? Против? Въздържали се? Приема се. Dann können wir im Text springen zu Richard Seber, nämlich der Преминаваме към Рихард Зейбър, изменение 248 за, против, въздържали се, приема се, Инта 8 за, Против. Въздържали се. Приема се. Инта 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 261 за. Против. Въздържали се. Приема се. 262 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 263 за Против. Въздържали се. Проверка. Проверяваме 263 електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. С 31 гласа за се приема. Инта 5 за. Против. Въздържава се. Приема се. Инта 14 за. Против въздържали се. Приема се. Инта 15 за. Против. Приема се. Двеста гербранди. За. Против. Въздържали се. Приема се. 268 за против, въздържали се. Приема се инта 7 за, против, въздържали се. Приема се 269 за, против, въздържали се. Приема се 270 на 2 части, първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Отхвърля се 271 за, против, въздържали се, приема се. 272 за, против, въздържали се, приема се. Инта 6 за, против, въздържали се, приема се. Инта 1 за, против, въздържали се, приема се. Инта 9 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, Юдит Маркс. Заповядай, имате думата. Uh, uh, I have a clear... Искам да направя едно уточнение относно консолидирано изменение номер 6. То всъщност отпадна, след което имаш и другите изменения, но бих искала да попитам секретарята, защо изменение 88 обхваща и 133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 14 разделно гласуване на две части. Първа част за. Против. Въздържане се. Приема се втора част на 14 за. Против. Въздържали се. Приема се 12 разделно на две части. Пада, пада, няма да се гласува, защото приехме изменение 14. 15 15 ist ein Zusatz und darum ist 15 представлява допълнение, така че ще го гласуваме. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се, 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим за всеки случай 18. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 25 за, 29 против. Отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 колегата Перево. Прочетете, моля, още веднъж. За да разберем смисъла на вашето изменение. Заповядайте, прочетете изменението така, както вие сте го формулирали. Pues con toda rapidez, señor presidente. Съвсем набързо, господин председател. Ще ви получат текста, който е добавен. Той започва след Европейския съюз. В него се казва, в всички случаи не може да постигне напредък към устойчивост без пряко прилагане на следното а именно промяна на менталитета на гражданите и промяна на нагласта на обществото относно правилното използване на ресурсите. Хубаво, това беше оригиналният текст. Мисля, че е ясно какво се има предвид. Така че нека да гласуваме изменение 22, такова каквото беше прочетено сега. За. Против?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 Желаете проверка? Проверка на 26. Моля, гласувате. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 26 се отхвърля. 26 за, 30 против, 1 въздържан се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, Въздържали се? Приема се. В списъка за гласуване има грешка. Естествено, че ще гласуваме само веднъж за целия доклад. Той е по собствена инициатива. Ще гласуваме финално за целия доклад. Електронно, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички колеги? Трима още не са гласували. Трима не искат да гласуват. Прекратете тогава гласуването. 48 за, трима против, петима въздържали се. Поздравления за Ян Гербранди за работата по този доклад по собствена инициатива. Браво! Vielen Dank für alle Beteiligten, auch beim Sekretariat, für die Arbeit. Благодаря на всички, които участваха. Благодаря и на секретарията. Тази работа не винаги е толкова лесна. Искат се здрави нерви. Гласуваме по становището на колегата Занони. Das ist der ehemalige Tagesordnungspunkt 13, Änderung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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 50 гласа за, 2 против, 0 въздържали се. С това становището бе прието. Благодаря ви за проявената концентрация. Приключихме с гласуването. Унези, които искат да останат, са добре дошли. А на останалите пожелавам приятен ден. Преминаваме към точка 15. акт за изпълнение относно фуражите и храните с происход от Япония след инцидента в Фукушима. Hm? Wir begrüßen heute. Is it possible to discuss other issues? Дали ще може да продължите да обсъждате други въпроси извън залата, ако обичате? Wir haben ein bisschen weil um 17 Uhr der kommt. Нямаме много време, тъй като в 17 часа ще дойде комисарят. Затова Нека започнем работа по тази точка. Приветстваме с добре дошла делегация от Япония. Добре дошли в Европейския парламент. Und ich möchte Herrn Pudele von der Kommission jetzt Давам думата на господин Полиле от комисията. Merci, Благодаря ви, господин председател. Най-напред ще започна с няколко встъпителни думи. Припомня малко какво се случи. Знаете, че след аварията в Фукушима комисията взе незабавно мерки за контрол на съдържанието на радиоактивни елементи в хранителните продукти, внасяни от Япония. Тогава взехме една спешна набор от спешни мерки, за да предоставим на държавите членки техническите законодателни инструменти за контрол на вноса на тези, този вид продукти от Япония. Ние внасяме главно продукти с растителен происход, е, зеленчуци, водорасли и друг вид растителни продукти. Внасяме също така и продукти от е, риболовната индустрия но не внасяме месо, не внасяме също така и млечни продукти. Внасяме също така и храна за животни в ограничени количества. В тази първа мярка взехме европейските норми, те наречените пост-Чернобил европейски норми за контрол – но а, японските власти използваха свой собствен набор от норми, за да могат да контролират износа на продукти от страната. В нашето първо начално решение поставихме изискване към японските власти да извършват предварителни проверки преди износа за продуктите, предназначени за износ към Европейския съюз – като ставаше въпрос за проверки на 100% от изнесените стоки от засегнатите префектури, като съответно имаше и проценти от продуктите, които трябваше са обект на контрол при пристигането им в държавите членки. Знаете, след това имаше обсъждания в Европейския парламент. Сигурно си спомняте обсъждането на пленарното заседание в Страсбург на 8 април 2011 година тогава имаше искане от, от Европейския парламент да променим нашите европейски норми и да ги съгласуваме с японските норми, които на практика са по-строги. Вследствие на това обсъждане комисията реши да промени нормите и наистина да възприемем японските норми, които са по-строги от нашите. От 1 април японските власти отново затегнаха нормите, за да възстановят доверието на японските потребители. И ние бяхме изправени пред избора да запазим старите норми или да, се, да възприемем новите по-строги японски мерки. По съображение от последователност, за да не се налага японските власти да контролират продуктите, предназначени за за Европейския съюз с по-строги норми в сравнение с нормите, които ние прилагаме при пресирането на тези партии на територията на Европейския съюз. то след има съгласуваност между двата набора от норми и решихме да възприемем нормите, използвани в Япония. Ето защо през месец март предложихме на държавите членки проекто регламента на комисията с който да възприемем, пак повтарям, по строите японски мерки. Също така се възползвахме от това ново решение, за да приспособим и контрола за алкохола, за сакето, уискито и японски алкохол сочо това, стигна се до тази мярка, тъй като японските власти ни предоставиха данни от анализи за този вид алкохол, който те изнасят в много ограничени количества към Европейския съюз. И тези данни сочат, че няма никакви проблеми с наличието на радиоактивни елементи, тъй като процесът на ферментация и процесът на дестилация водят до премахване на евентуално радиоактивно замърсяване, ако има такова в зърнените продукти, използвани в производството на този вид алкохол. Оказва се, че замърсяването на практика остава в остатъците от суровината, която не, е, което остава при производството на алкохол. Тоест замърсяването не достига до алкохолните изпарения, които на практика представляват алкохола, саке, уиски или сочо. И така, възоснова на контрола, който се извършва от японските власти, ние предложихме на държавите членки да изключим този, три, тези три вида алкохол от контрола при пристигане на територията на Европейския съюз. Така, незабавно приехме това трето поред решение, за да хармонизираме нашите мерки с решението на японските власти да се прилагат тези нови норми от 1 април тази година. Наложи се да действаме поспешност. Чрез това ново решение на комисията. В заключение, преди да отговоря на въпросите, които евентуално може би имате към нас, ще ви дам някои статистически данни. Японските власти са извършили в рамките на една година, т.е. след аварията в Фукушима миналата година, 100, те са извършили 136 хиляди анализи на хранителните продукти за вътрешно потребление в Япония. От 1 април с новите по-строги норми, те са извършили 8000 проверки. Общо те са извършили 1380 проверки на трите вида алкохол уиски, саке и сочо, без да има данни за наличие на радиоактивно замърсяване в тези алкохоли. От своя страна държавите членки от месец март миналата година насам са извършили близо 2000 проверки през 2011 година и близо 500 проверки тази година. В основа на тези общо 2500 проверки, само в два случая резултатите не са отговаряли Става въпрос за резултати от две проби на чайна листа. Това са статистическите данни, с които разполагаме в момента. Ако имате въпроси или искате разяснения, с готовност ще ви отговорим. Благодаря ви, господин председател. Vielen Dank, Herr благодаря ви. Колегата Мишел Ривази. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за предоставената информация. Първият ми коментар е, че, както сигурно знаете, ние, членовете на Европейския парламент, не сме съгласни напълно с тази процедура. Чрез едно писмо ние поискахме предварително тази информация да се предостави от комисията, а вие всъщност вече сте приели това решение без да осведомите членовете на Европейския парламент. Съжалявам, че трябва да го кажа, но ми се струва, че малко излизаме от нормалните норми на работа тук. Нека сега да разгледаме малко по-внимателно съдържанието на вашето предложение. Трябва да кажем, господин Подле, че и в момента има много голяма несигурност около четирите реактора. Както знаете, в три от тях имаше процес на а, изтичане, а в а, четвъртия реактор знаем, че имаше изхвърляне на радиоактивни елементи, цези, плутони и строни в атмосферата около реактора. Един американски експерт ни каза, че се притеснява много за настоящото положение в реакторите. Ето защо искам да кажа на комисията, че би било добре да се изпрати една мисия от Европейския съюз, в която да има членове на Европейския парламент, членове на комисията, защо не и представители на държавите членки. Целта на тази комисия ще бъде да направи много прецизен анализ на състоянието в Фукушима. Аз лично бях в, на място, но всъщност бях в зоната от 60 км. Не успях да навляза всъщност в зоната от 60 км, която е под строг контрол. Ето защо ми се струва, че наистина ще бъде много добре да отидем на място и да видим какво се случва, защото има сериозни подозрения, че все още има изхвърляне на радиоактивни елементи. И това ме навежда на третият ми коментар. Казвате, че в момента вече няма никакъв смисъл да се взимат мерки относно йодина, строния, плутония и амер... амерциум. Аз обаче смятам, че това не е вярно. Смятам, че е прекалено рано да прекратим контрола за тези радиоактивни елементи. Има прекалено много несигурност. Спорадично все още се измерват, се отчитат данни за изхвърляне на подобни елементи, въпреки че на практика експертите нямат право да правят проучвания в тази зона, ако се получи специално разрешение от компетентните власти. А, сега нека да видим какви са конкретните ви предложения. Струва ми се много невероятно това, което сте приели, защото знаете, че нормите, които са определени за случаи на а, изхвърляне на радиоактивни елементи, нормите заложени в споразумението с Евроатом са прекалено високи. Така, например, за цезия са предвидени норми от 1000 бакрела за килограм. Аз казах, че тези норми са прекалено високи, но комисията ни каза, че няма смисъл при аварията в Фукушима си дадохме сметка, че японците имат норми, които са два пъти по за, право, два пъти по-низки за цезия, техния, тяхното ниво беше от 500 бекрела. А сега те са паднали на още по-низки прагове от 100 дори от 50 бекрела. И сега се питаме, защо всъщност внасяме продукти от Япония? Вие казвате, в уискито и в секето няма радиоактивни елементи. Прави сте в а, м- дестилацията на практика. А, това е, това, това е вярно за цезия, но мога да ви кажа, че има други активни елементи, които оцеляват при процеса на дестилация. В момента се позоваваме на проверки, направени от японските власти, но ние трябва да бъдем да направим проверки за всички друго видове радиоактивни елементи. Нека сега да се върнем на въпроса за чая. Вие казвате, че равнищата, които са намерени, са прекалено ниски, но господин Подлен не сте прави. Това е сериозен проблем. Всяка доза радиоактивност може да доведе до опасност от развиване на раково заболяване. И, и защо някой, който реши да си направи японски чай, им, има опасност да поеме минимално количество цези, положение, че този човек може да направи чай, в който да няма нула количество цези. Въпросът ни е защо изобщо трябва да внасяме продукти от Япония, при положение, че има възможност да гарантираме продукти, в които да няма нула, нула съдържание на всякакви радиоактивни елементи. Ето защо аз лично смятам, че трябва да последваме примера на Австралия и не Съединените щати, които чисто и просто прекратиха всякакъв внос на хранителни продукти от Япония. За от, глед... от търговска гледна точка, това няма много да навреди на економиката на Япония, но от наша гледна точка това ще гарантира пълна закрила на здравето на нашите на нашето население. Затова мога да се обърна към японските власти и да ги помоля да се направи много прецизна а, проверка на това какво точно ситуацията, каква точно ситуацията в Фукушима в момента. На второ място искаме комисията да преразгледа нормите в Европейския съюз, защото е ясно, че а, тяхното равнище в момента е прекалено високо. И трето, настоявам да прекратим вноса на хранителни продукти от Япония, защото не виждам, не виждам причина такъв тип продукти да се намират на европейския пазар. Благодаря ви. Колеги Ив Коше, и Павел колегата Ив Куше и след това колегата Пок. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда още по-кратък, защото госпожа Ривази каза голяма част от това, което аз съм я исках да кажа. Искам само да допълня нейното изказване с няколко въпроса към комисията. В Европа дойде на посещение бившият префект на Фукушима, който вземаше този пост около 16 години. Той ни описа колко е трудно положението на съскотопанските производители там. Два това посещение преди около месец изслушахме и един земеделски стопанин, който каза, че съдържанието на радиоактивни вещества в неговата продукция е толкова високо, че те после не може да продава тези продукти. Второ, предполагам, че и вие сте чули притеснителната информация, че може би изтичането на радиоактивни вещества продължава. Може би действително може да намалим изискванията за съдържанието на радиоактивни елементи в хранителните продукти. Но положението фокус има е много различно, отколкото в Чернобил. В Чернобил имаше едно голямо изтичане на радиоактивни елементи, което после бе формата на облак се разпръсна, най-общо казано. В Фукушима е различно. В Фукушима там изтичането продължава много по дълго време. Може да кажем, че в Фукушима това е една ядрена война без война всъщност. Изтичането продължава. И затова смятам, че парламент и комисията трябва да чуят а, а, искането на мадам, на госпожа Ривази да се види какво е състоянието с басейна на четвърти реактор в момента преди 25 години след аварията в Чернобил беше създадена независима лаборатория в Франция. Ние се срещнахме с нейният създател и смятаме, че е добре да работим с подобни инструменти и институти. Винаги ни казвате, че е добре да привличаме и гражданското общество. Вярно, е, че има официални органи, като например във Франция е органът за ядрена безопасност и това е добре но трябва да привличаме независими институции и ако се сформира наистина такава мисия за Япония, мисля, че трябва да привлечем не само официалните органи, но и представителите на гражданското общество. Děkuji, předsedo, pane předsedo. To bude velmi blesková poznámka. Благодаря, господин председател. Ще съм кратък. Нека обърна внимание на комисията, че саке се произвежда чрез дестилация. Чрез ферментация, а не чрез дестилация. Въпрос към комисията. Разполага ли с модели за разпространението на радиоактивни иони в моретата в Япония? Представителя на комисията има думата за отговор. Мерси, Благодаря ви, господин председател. не е в моето правомощие днес да сформирам мисия на Европейския парламент с участие на представители на комисията, но ще предам вашето искане не знам точно как може да се организира подобна мисия, но ще разговарям с колегите от, от Генерална дирекция енергетика, които се занимават с въпроса за нормите, както и с колегите от Генерална дирекция околна среда. За другите елементи, като йода, астрония и т.н. Добре, знаете, че всъщност този елемент има сравнително кратък кратко на живот от 8 дни, след което той всъщност 8 дни след аварията този елемент напълно изчезва. Първоначално поискахме от държавите членки да контролират този елемент. След което помолихме, после точно поискахме от държавите членки да се концентрират върху цези 134 и цези 137, които имат период на полуразпад от 30, съответно и от 100 години, т.е. с много по-дълъг период на полуразпад. Относно останалите радиоактивни елементи, разполагаме с, с сведения, че е имало някакво равнище на замърсяване, но то е било прекалено ниско. И тъй като японските власти на 8-те засегнати от а, замърсяването префектури са длъжни да контролират на 100% продуктите, които са предназначени за Европейския съюз, те всъщност извършват контрол за всички останали активни елементи и ние не го правихме. На практика ние се доверявахме на японските власти. Може би може да се поспори дали трябваше да предприемем този подход или не, но мога да ви уверя, че разполагаме с копия от всички резултати, от всички проверки правени в Япония, така че може да се провери какво точно се случва всеки от тези елементи. Що се отнася до чая, факт е, че внасяме чай от Япония. Вярно е, че този чай, който се внася, трябва да бъде обект на контрол. Но всъщност новите ни сега са много по-строги, отколкото новите, които имахме за след Чернобил. Тогава номата беше от 1200 бекрила, сега от 500 за чая, идваш от Япония. Става въпрос за нормите, които се прилагат за зеления чай на листа. После е вярно, че има, настават промени, когато този чай се свари с гореща вода. Но като цяло нормите ни са много по-строги, отколкото след Чернобил. А защо внасяме чай, чай от Япония? Ами защото чаят от региона на Фукушима се ползва с реноме. В комисията не взехме решение да забраним напълно вноса на продукти от Япония взехме политическото решение да затегнем нормите и да затегнем контрола, да, помол... да поискаме от японските власти да контролират на 100% продуктите, предназначени за износ към Европейския съюз и поискахме от властите в държавите членки да проверяват съответно 5, 10 или 20% от продуктите, в зависимост от продукта, които пристигат на територията на Европейския съюз, с което решихме да се доверим на японските власти в момента всички сведения, с които разполагаме, доказват, че можем да се доверим на японските власти по отношение на тези проверки на хранителните продукти. Що се отнася до реакторите, ние сме експерти в, в хранителната индустрия, не експерти в областта на радиоактивността. Но колегите от Генерална дирекция енергетик, подкрепени от експертите на Международната агенция за атомна енергия, които изпратиха своите експерти, всички те твърдят, че в момента ситуацията в реакторите е стабилизирана. Че е имало изтичане на активни елементи, това е факт. Никой не го оспорва. Японските власти не го оспорват но в момента положението е стабилизирано. Ако положението се влуши, ако реакторите отново експлодират, тогава естествено ще вземем нови норми. И в миналото сме доказвали, че сме в състояние да приемем нови норми в рамките на 48 часа. Можем да променим списъка на радиоактивните елементи, можем да променим нормите. Ако, например, се стигне до мащабно замърсяване на околната среда с, с плутони, ние сме напълно в състояние в рамките на 48 часа да добавим плутония в списъка на елементите, за които контролираме вноса от Япония. За момента обаче сме уверени, че положението в а, а, реакторите, които експлодираха в Фукушима преди около една година, в момента е стабилно. По въпроса за промяна на, европе... на новите на европейско равнище, знаете, че това е в ресора на колегите от Генерална дирекция околна енергетика, извинете, заедно с експертите по атомна енергетика. И от тях зависи дали ще преразгледат нормите, за да преразгледат и евентуално да изменят нормите, прияти след Чернобил, които наистина вече са на над 20 години. В отговор на господин Коше, за това дали могат да се използва експертната преценка на независимите лаборатории, мога само да кажа, че използваме всички данни, с които разполагаме. Знаете, че, Greenpeace, че имаше мисия на Greenpeace, която отиде на място, събра проби, които бяха анализирани. Ние взимаме предвид всички тези различни анализи, когато изготвяме техническа оценка на ситуацията на място. И разбира се, ако се сформира съвместна мисия на представители на Европейския парламент, комисията, може би дори и на съвета. Но все пак не ние в Генерална дирекция по здравеопазването трябва да сформира подобна мисия, но съм съгласен. Добре е да се чува и чуждо друго мнение, различно от това на официалните лаборатории. И накрая относно сакето, казвам, че и ферментацията и дестилацията премахват замърсяването садотивни елементи. При производството на саке, при ферментацията се филтрират твърдите елементи, остават само течни елементи и изглежда от техническите сведения, които получихме от японските власти, че ако има радиоактивни елементи, които замърсяват ориза, тези радиоактивни елементи остават в твърдата част, твърдият участък и не минават в течността. Освен това, изглежда, че външната обвивка на ориза концентрира замърсяването, а тази външна обвивка се премахва при производството на саке. Това бяха няколко коментара и отговори на въпроси, зададени от членове на вашата комисия. Благодаря ви. Thank you very much, uh, Mr. Благодаря на представителя на комисията за отговорите. Приветствам с добре дошъл члена на Европейската комисия, отговарящ за здравеопазването и политиките за защита на потребителите. Виждате, че доста колеги вдигат ръка, дават знак, че искат да се изкажат. Проявяваме голям интерес към вашия ресор, тъй като през тази и следващата година предстои разглеждането на няколко законодателни предложения. Искаме да ги обсъдим с вас съгласно общоприетата процедура. Господин комисарят ще има 10 минути за изказване. То ще бъде последвано от два или три кръга на въпроси и отговори. Не искам да губя повече време, за това веднага ще ви дам думата, господин комисар. Добре дошъл. Имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. За мен е голямо удоволствие да се обърна днес към вашата комисия в рамките на третия структуриран диалог по мандата ми като комисар, отговарящ за здравеопазването и политиките по отношение на потребителите. Благодаря на господин Йолайнен за доброто сътрудничество, което установихме в 10-те години, които той бе председател на тази комисия. Надявам се, че ще установя също толкова добри сътрудничество и диалог и с вашия нов председател. Нека изтъкна, че особено ценя съветите и приноса на членовете на Комисията по околна среда, съвети и принос, които сте давали в миналото. Надявам се, че ще продължим успешното си сътрудничество и в бъдеще. Ще повдигна няколко въпроса, от които се интересува вашата комисия, най-вече свързани с представени законодателни предложения, които предстои да се обсъдят в близкото бъдеще. Разбира се, не мога да покрия всичко, което ви интересува в кратките си уводни думи, не на последно място тъй като разполагате и с много широки правомощия, но се надявам, че ще имате достатъчна възможност да повдигнете въпроси, които ви интересуват. Ще започна с няколко досиета, които се обсъждат в момента. Едно от тях е програмата Здравеопазване за растеж. Целта на тази програма е да се постигнат допълнителни ползи на ниво Европейски съюз, да се допринесе за здравето на населението и за економическия растеж. Комисията предложи тази програма да бъде наречена здравоопазване за растеж. Някои от вас правилно изтъкнаха, че здравеопазването е отделна област на политика. Напълно съм съгласен с това. Някои от вас казаха, че ако програмата се нарече по този начин, то ще подчиним здравеопазването на растежа. Но това не е така. Ще поставим акцента върху здравеопазването, не върху растежа. Формулировката здравеопазване за растеж не означава, че според нас здравеопазването просто допринася за растежа. Имаме предвид, че всичко това, което допринася за здравето на европейските граждани, допринася и за економическия растеж. Искам да започнем работа по програма в областта на здравеопазването, с която да покажем, че здравеопазването не е лукс, а неотменима част от един интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Искам да покажем, че здравеопазването е сред основните права на човека. Искам да инвестираме в здравеопазване, с което да покажем че за нас няма никаква възможност за компромиси в областта на здравеопазването. Искам да покажем, че здравеопазването е неотменима част от програмата ни за осигуряване на растеж Европа до 2020 година. Тази програма е финансовият инструмент, върху който е стъпила политиката ни в областта на здравеопазването. Тя ще ни даде възможност да въведем инструменти за прилагане на законодателството, например по отношение на трансграничното здравеопазване или фармацевтичната бдителност. Тази програма не е научно-изследователска, нито структурна. Не можем да очакваме с малкия размер средства, които са заделени, пряко да се допринесе за по-доброто функциониране на националните системи на здравоопазване. Но тя ще допринесе за устойчивостта на тези системи, ще допринесе и за преодоляването на неравенството в областта на здравоопазването. Нека сега се спра върху трансграничните заплахи за здравето. През декември миналата година комисията прие предложение за подобряване на координирането на ниво Европейски съюз, така че да се допринесе за по-добра подготвеност и по-ефективни действия в отговор на такива заплахи. Предложението предвижда разширяване на приложното поле на европейското законодателство. Ще се включат биологични, химически, екологични и други източници. Така ще се покрият всички видове опасности. Очаквам да се стигне на ранен етап до решение по този важен въпрос. Това при всички положения е в интерес на гражданите. Няколко думи за специализираните храни. Основните цели на предложеното преразглеждане на действащото законодателство са първо да се изяснят разпоредбите, второ да се защитят най-уязвимите групи от населението. Предложената законодателна рамка цели да се намали административната тежест, да се увеличат яснотата и последователността и да се гарантира по-голяма гъвкавост на пазара на хранителни продукти. Много се надявам, че съветът и парламентът ще се споразумеят на първо четене. Комисията проявява готовност да изиграе пълноправна роля при подпомагането на този процес. Друга важна инициатива е предложението на Комисията за отглеждането на ГМО. Целта на това предложение е държавите членки да имат възможност да определят дали да допуснат отглеждането на такива култури на своя територия или не. Работата по предложението е навлязла в решаваща фаза. Надявам се, че на съвета на министрите на околната среда през юни ще се постигне политическо споразумение. Ще се спра върху фармацевтичната бдителност. През февруари тази година комисията прие изменени предложения относно информацията за пациентите. Бяха прияти и две нови предложения за фармацевтичната бдителност. Целта на тези предложения е да се запълнят празнотите, които бяха установени в резултат от изпитването за оценка на риска след случая с медиатор. Като се има предвид колко са важни тези предложения, ще работя за тяхното приемане на ранен етап, още преди да влезе в сила новото законодателство за фармацевтичната бдителност през юли. Трябва да си излечем необходимите проуки от случая с медиатор. Няколко думи за предстоящото внасяне на законодателни предложения, за предстоящи инициативи. Ще повдигна въпроса за преразглеждането на директивата за клиничните изпитвания. Комисията смята да приеме предложение за нов регламент преди лятната почивка. Искаме Европа да стане по-привлекателно място за клинични изследвания не искаме да правим компромиси по отношение на правата на пациентите и тяхната сигурност, нито по отношение на надежността на данните. Много е важно да се разработват нови лекарства, да се усъвършенстват тези, които се използват в момента, възоснова на клиничните изпитвания. Те могат също така значително да допринесат за растежа и заетостта в областта на общественото здравоопазване. Надявам се, че по време на законодателната процедура вашата комисия ще ме подкрепи. Сега за медицинските изделия. Аз съм сигурен, че всяка вас ще се съгласи, че а, случая с гръдните импланти на франското дружество а, а, ПИП а, изисква а, съответния отговор. А, аз споделям загрежеността на парламента по този въпрос. Колкото е възможно по-скоро, възнамерявам да представя законодателство, свързано с медицинските изделия, което а, вече се разглежда, т.е. много преди случая с градните импланти. Това законодателно предложение ще има за цел да подобри безопасността за а, потребителите. А, междувременно ние работим заедно с страните членки върху незабавни мерки а, за предприемане на законодателни инициативи за заздравяване на а, системата. А, мерки за наблюдение на пазара а, и на сертифициращия орган. Тази комисия на парламента винаги е била силен наш съюзник в борбата а, срещу тютюнопушенето. Знам, че парламента с нетърпение очаква предложение за изменение на директивата за тютиновите изделия, която очакваме да ви представим през последното три месече на тази година. Повечето от хората започват да пушат в тинейджерска възраст и наша цел е да намалим тютюнопушенето сред младите. Изменението на директивата ще се фокусира върху три елемента. Обхват, цената, атрактивността и достъпа. Може да се включи една допълнителна сфера, а именно борбата с нелегалната а, търговия, нещо от което се интересуват а, а, участниците, заинтересованите а, страни. Уважаеми депутати, всички от вас си спомнят за неприятното предложение а, е, на акта за новите храни заради, а, е, а, е, заради клонираните съставки. И сега сме започнали отново работа по това досие и третираме въпроса за клонирането по-отделно. Възнамеряваме това предложение да бъде готово в началото на 2013 година. Надявам се да получим вашата подкрепа за това досие както за предстоящото предложение за клонирането, така и за новите храни, преди още да изтече мандата на този парламент. Друга оценка на въздействието в момента се подготвя във връзка с въвеждането на такси за Европейската агенция за безопасността на храните. Очакваме тази работа да бъде финализирана през това лято и да следва законодателно предложение предложение в последното три месече на тази а, година. Официалният контрол също ще бъде а, а, преразгледан. А, прегледът предвижда да се въведат такси за а, инспектиране и при провеждане на контрол върху остатъците от ветеринарни а, а, лекарствени средства. Това, тази оценка на въздействието е почти завършена и очакваме да бъде финализирана а, а, скоро четири предложения се очаква да бъдат прияти към края на тази година с общата цел да се модернизира законодателството в е, е, сферата на животинското и растително здраве. Е, господин председател, уважаеми членове на парламента, това беше краткият преглед, който е, направих за вас за основните законодателни досиета, които се предвиждат за тази година. Сигурен съм, че вие ще продължите продължите да играете важна роля. Сигурен съм, че е, работата на институцията винаги ще бъде насочена към благото на потребителите. Е, ето защо аз винаги съм готов да сътруднича с вас за благото, на за благото на нашите граждани. Сега очаквам с нетърпение да отговоря на въпросите, които най-вероятно имате. Много благодаря, господин комисар за встъпителното ви изказване. Виждам, че 17 колега поискаха думата. 19 всъщност. 19 колеги са поискали да се изкажат. Има важни досиета, като тютюнопушенето, медицинското оборудване и много други теми, които вълняват колегите. Така че предлагам да започнем с координаторите. И първият координатор, който поиска думата е господин Лизе. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за вашата ангажираност и за изложението ви. Ще се спра върху две законодателни предложения. Първо за клиничните изпитвания. Много се радвам, че скоро предстои комисията да излезе с законодателно предложение за тази област. Би следвало и регистрирането на клиничните изпитвания да бъде включено в приложното поле на предложенията. При лицензирането на лекарствени средства не се оповестяват резултатите от всички клинични изпитвания, вероятно е да се премълчават резултатите от онези, които не са довели до много положителни становища. Ако се публикуват резултатите от всички клинични изпитвания, ще преодолеем един проблем, а именно с клиничните изпитвания в трети държави. Нямаме гаранция, че тези изпитвания в трети страни се приемат в съответствие с всички норми на Европейския съюз. Мисля, че ако се предвиди регистриране на всички клинични изпитвания, този проблем ще може да бъде решен. Бих искал комисията да обмисли този въпрос. Второ, Днес на обяд единодушно приехме резолюция за медицинските продукти. Доколкото разбирам, заедно с тази тема ще бъде разгледана и темата за диагностиката инвитро. Най-вече искам да се спра върху ДНК тестовете. Това са тестове, с които едва ли не можем да предвидим бъдещето. Достатъчно е да се изпрати, изследва само една капчица кръв Преди няколко години Европейският парламент прие резолюция по този въпрос. Мисля, че е необходимо квалифицирано консултиране, ако подобни тестове имат много драматични последици за живота на засегнатите лица. Ако, например, се установи, че лицето страда от тежко наследствено заболяване, то, то трябва да бъде информирано още преди провеждането на изследването. Искам да вземете предвид това при подготовката на законодателното предложение. Благодаря на Петър Лизе. Линда Макеван, координатор от групата на социалистите и докладчик по темата фармакологична бдителност, която ще обсъдим утре в 10 часа. Благодаря, господин комисар. Надявам се да успеем да се разберем бързо между колеги. На няколко пъти се срещнахме с другите докладчици в Сянка и се надявам да успеем бързо да се разберем. Срещам се с колегите от съвети и се надявам, че ще успеем бързо да се използваме по този въпрос. Вие хванахте основните досиета, основните области, по които се работят, но аз искам да се прави не толкова, ва, не толкова основен въпрос е въпрос за транспорта на животни. Знаете, че Европейската агенция за безопасност на храните предвижда да има план за намаляване на транспортирането на животни на дълго разстояние. Това е въпрос, който вълнува хората, но комисията за момент нищо не е направила по въпроса. Затова ви питам, дали ще направите нещо по този въпрос? Мандата на нашия парламент скоро ще изтече. А ако видите законодателно предложение, няма как ние да го приемем хуманитарното отношение към животното е една от успешните, един от основните успехи на Европейския съюз, така че се надявам да направите нещо по въпроса с транспорт на живота. Благодаря ви, думата има Крис Дейвис. Благодаря, господин комисар. Радвам се отново да ви видя сред нас. Аз днес имам страхотен забопол и искам да попитам комисар отговаря за здравеопазването дали може да направите нещо по въпроса. Но мисля, че, уваж... че уважавам повече политическите ви умения, доколкото уменията ви на зъботехник. Така имам това ком... коментара. Знаете, че законодателството за тестване на върху животни би трябвало да влезе в сила около 8 месеца. И имаше някакви спекулации, че комисията може да се опита да намери някакъв вид изключение, за, което се прилага при изваредни обстоятелства. Бих искал да чуя вашия коментар. Има ли наистина такава идея в комисията? И ако това е вярно, дали ще го направите чрез основен законодателен текст или може да го направите и чрез делегиран акт? Ще се радвам да има в такъв случай ам, да има по-масштабна дискусия, за да можем да се разберем наистина точно за понятията. И второ, в пътната карта за по-ефективно използване на ресурсите, комисията споменава, че иска 50% съкръщаване на пропиляването на хранителни продукти. Това според вас е възможно ли е всъщност и ако наистина смятате да го направите, как Какви са практическите мерки и инициативи, които възнамерявате да предприемате за постигане на, този, на тази цел? Благодаря ви. Благодаря, Крис. сега за колегите от зелен... групата на зелените. Ева Разис. Благодаря, господин председател. Господин комисар, имам един много конкретен въпрос към вас някои непосредствени организации, като Pesticide Action Network и други, се обърнаха към нас и ни казаха, че от 2008 до 2012 година компаниите могат да пуснат отново на, всъщност да се възползват от присъствието на пазара на пестициди, които всъщност доброволно са били изтеглени от предприятията. Тук има сериозен проблем, защото има предприятия, които доброволно са изтегли от пазара своите продукти, след което чрез регламент 33 от 2008 година те имат възможност отново да пуснат на пазара тези продукти, чрез увеличаването на периода за елиминиране на тези продукти, чрез тези наречения период, транзитен период. Това обаче много ни притеснява, защото има редица учени, включително и английски и френски учени, които Днеско публикуваха изследване в Science, което показва, че един пестицид, един вид специфик, който може да се използва, води до смърт сред пчелите. Показват се и какви са въздействията на пестицидите върху човешкото здраве. И аз ви питам какво смятате да направите, защото на практика има директива, която позволява отново пускането на пазара на тези пестициди, които са били изтегли доброволно от дружеството от пазара. За мен това е просто неприемливо. Благодаря ви. И последният говорител от, от, от първия кръг на координаторите. Meneer Dali, dat u weer hier bent. Ik vind het altijd prettig om met u... Благодаря. Благодаря и на вас, господин Дали, че сте тук. Много е хубаво, че можем да разговаряме с вас. Много се зарадвах на това, което е, казахте, именно, че ще излезете с две предложения. Едното за новите храни, другото за клонирането, защото е, клонирането бива поставено по все по-голям натиск Eh, Искам да знам какво е пен-пен. Гледате ме въпросително и за това ще обясня. Вчера стана ясно, че в Китай е клонирана нова овца Доли, която се казва Пенг Пенг. Тя представлява кръстоска от една овца, която е генетично манипулирана и след това клонирана, за да се подобри качеството на а, нейната а, мъзнина. То спешно се нуждаем от а, е, а, е, закон срещу клонирането, тъй като мазнината от тази овца Пенг-Пенг е, трябва да бъде продавана като особено ценна и качествена хранителна мазнина. Въпросът ми можем ли да спрем а, подобни а, неща и дали не трябва след законодателството за ГМО да последва и едно по-строго законодателство за клонирането. А, и сега няколко думи за транспортирането на животни. Знаете, че преди известно време парламент изпрати е, по време на дебата каза, че е не... по време на последния дебат парламента е, разбра, че не се предвижда новелиране на директивата от 2005 година за транспортирането на животни. А, а, Бихте ли ми казали дали това е вярно? И още един въпрос за храните. Кога ще дойде вашето предложение за профила на храните? Това, което казахте за овцата Пенг-Пенг, за мен беше новост, каза председателя. Сега ще помоля комисаря да отговори на въпросите. Господин Дали, имате думата. Благодаря. Ще започна с въпросите на Петър и клиничните опити. Вашите предложения бяха взети предвид при изработката на новите предложения. В момента е, наша цел е да гарантираме, че е, всеки, е, всички клинични тестове, е, които ще се използват, е, ще трябва да бъдат нотифицирани преди да започнат, независимо от това къде се провежда, дори да се провеждат извън Европа. И аз смятам, е, че това ще помогне за контролирането на клиничните тестове и ще ни помогне да гарантираме използването на коректни критерии. Освен това, ние желаем да бъдем информирани за всички резултати, както за положителните, така и отрицателните резултати от клиничните а, изпитвания, тъй като и отрицателните резултати представляват принос към а, науката и те са ценни за научната общност. За това искаме да ги информираме какво се случва. Що се отнася до инвитро и ДНК тестовете, а, аз а, Разбирам, че тук става дума най-вече за етични въпроси, които са от компетентността на страните членки. И ще ги третираме като такива. Сега на въпроса на Линда за фармакологичната бдителност. Много съм доволен да чуя, че нещата вървят според плана. Наскоро Чух, че има някакви турбуленции в съвета, но очевидно там разногласията са изгладени. За мен това е много важно, защото смятам, че медиатора ни даде доста специфични отговори. На практика той ни показа, че структурата на докладите трябва да бъде подобрена. И ние настояваме да се промени тази е, структура. Това ще залегне в е, окончателното ни предложение, което ще трябва да се гласува в парламента и съвета. Е, що се отнася до транспорта на животни, разглеждаме въпроса и нашата позиция е, че нямаме регламент за транспорта на животни и, за съжаление, знаем, че е, настоящото законодателство в тази област не е това, което желаем да бъде, но това, което трябва да направим е да гарантираме прилагането на съществуващите е, регламенти чрез използване на модерни технически средства – т.е. да направим така, че транспорта да бъде колкото може по-кратък. Ще повторя това, което съм казвал а, на а, обществени форуми. А, а именно, а, че трябва да се етикетират животинските продукти, т.е. Да, да е, да трябва да се знае откъде произхождат животните, а не да се етикетират от мястото на кланницата. Защото това ще включи по някакъв начин и транспортирането на животните. Е, според мен създаването на някакви сложни разпоредби е, за измерване продължителността на е, по транспорта на животните няма да доведе до съответния резултат, защото защо се транспортират животните. А ако, примерно, конете са отгледани в Румъния, продуктът е румънски, независимо от това, че конете са заклани в Италия. Ето в такава посока вървят моите мисли. И надявам се, че с ваше съдействие ще успеем да намерим някакво ефективно решение на проблема с транспорта на животните. По отношение на козметиката. Въпреки, че е постигнат голям напредък от страна на козметичната промишленост, което който е резултат от законодателната работа на парламента. Те заместват тестовете върху животни с альтернативни тестове. Знам, че фармаци... козметичните измета фирми са направили големи инвестиции. И към този момент нямаме альтернативни форми за тестване. Кога ще имаме решение на тези проблеми? в близките 6 години. Най-вероятно. Моето мнение по този въпрос е следното. Тъй като ние нямаме крайна дата, до която ще бъдат разработени е, альтернативните методи, ще бъде безсмислено да отлагаме приемането на законодателството, защото то е така просто ще отлагаме във времето е, едно решение. Логичното за мен е да кажем, че законодателството, такова каквото е, трябва да влезе в сила според плана и да не отлагаме. Това първо. От друга страна, ние смятаме, че трябва да дадем възможност да се създадат наистина иновативни продукти, иновативни съставки, за да може да продължи развойната дейност. Ние смятаме да предложим система от нови изключения, която да позволява на европейските граждани да имат достъп до а, иновативни козметични а, изделия, които не са тествани върху животни. Това ще бъдат специфични изключения, и за тях ще има стриктни разпоредби. Също така бяхме помолени за по-гъвкаво тълкуване на разпоредбите, за да се позволи на козметичната индустрия да генерира данни в рамките, извън рамките на Европейския съюз и да осъществява своята развойна дейност. И в крайна сметка – промените, които ще правим, ще се правят върху първичните законодателни актове. И както вие правилно казахте, затягането на а, разпоредбите е нещо, което ще направим. Що се отнася до хранителните отпадъци, разхищаването на храни. Моя колега, комисария Поточник, работи по този въпрос и той ще излезе с ново предложение за устойчива консумация към края на тази година. Замисляме с комисаря Поточник конференция относно разхищението на храна и се опитваме да, да дадем приоритет на този въпрос в нашата дейност, защото това е въпрос на устойчиво използване на хранителния ресурс и също така е въпрос е на економическа действителност. Ние а, обучаваме на практика нашите граждани как по-добре да управляват своите хранителни е, ресурси. Въпросът е не само какво купуват нашите е, граждани и какво им се предлага. Дали им се предлагат големи опаковки от храни, голяма част от които те трябва да изхвърлят и, или пък не. Ето това са въпроси, по които ние активно работим. По въпроса за пестицидите. През 2009 година Европейския парламент и съвета приеха ново законодателство, нова законодателна рамка за пестицидите. Това ни накара да преразгледаме някои от пестицидите, които са на пазара и които са в залез, така да се каже, на път са да бъдат изтеглени от пазара. В момента разработваме график, според който ще се извърши прегледа на пестицидите съгласно новото законодателство. Ето това правим. Пенк-пенк по този въпрос. По въпроса за клонирането, С госпожа Леотард по време на а, нашите срещи сме обсъждали надълго и на широко този а, въпрос. Ние обещахме да проведем оценка на въздействието в, а, по всички въпроси, свързани с клонирането, етикетирането и каквото още се сетите. Всички въпроси, които бяха повдигнати, решаването им ще зависи от тази оценка. Трябва да направим такава оценка на въздействието. И мисля, че в началото на 2013 година ще разполагаме с резултати, които ще ви предоставим. Това ще бъдат резултати за клонирането, след което ще можем да започнем да обсъждаме законодателство, касаещо специално клонирането. Това, което ми се иска да видя е следното. Междувременно, докато чакаме резултатите, да преразгледаме а, директивата за. А, и да изготвим директива за новите храни, защото в а, тази нова версия на директивата за новите храни можем да включим а, член, ограничаващ клонирането. И по този начин ще имаме а, нещо в законодателството, което да касае клонирането. И това ще ни помогне да контролираме пенк-пенк и а, други подобни продукти. Това е моето предложение а, но аз разчитам на вас да ми дадете сигнал, за това да ми покажете дали искате да вървим по този път, дали искате да тръгнем по бързата пътека, а, да, да включим някакъв текст за клонирането в директивата за новите храни, докато чакаме оценката на въздействието, анализите, които провеждам, или пък да изчакаме а, и да, да изчакаме предложение за клонирането, но а, вие, вашата комисия, трябва да ми каже по какъв а, път смятате, че трябва да тръгне. А, по въпроса за хранителните профили. Продължаваме да проучваме и да дискутираме как да предвижим работата по този въпрос напред. Не е лесно, но работим. Благодаря. Председателят, благодаря господин комисар за точните и конкретни отговори на въпросите на координаторите. Въпросът с разхищаването на храни може да бъде повдигнат на конференцията Рио плюс 20. Трябва да се намали процентът на разхищаване на храни. Знам, че комисар Поточник работи по този въпрос и възнамерява да направи конкретни предложения в Рио. Продължаваме с въпросите. 40, 14, извинете, членове на комисията ни са се заявили за изказване. Искам да им дам думата на всички. За това ще ги помоля да се ограничават в рамките на минута и половина. Така и господин комисарят ще има възможност да отговори. Франсуаз Кростет и след това Гленис Уилмут. C'est vraiment dommage euh, de, de n'avoir qu'une minute trente. Съжалявам, че разполагам само с минути и половина, защото имам много какво да кажа като докладчик по програмата здравоопазване. Най-напред бих искал да ви поздравя, господин комисар, защото получихте увеличение с 5,7% за програмата здравоопазване сравнение с предишната период и в контекста на кризата това наистина си е огромно постижение, така че голямо браво от мен. Ще ви подкрепим по програмата, въпреки че имам някои разминавания с мнението ви за заглавието, както знаете. Вие казвате здравеопазване за растеж. Аз смятам, че заглавието трябва да бъде здравеопазване и растеж, защото здравеопазването не бива да винаги да се свързва с растежа. Но вече сме обсъдили този въпрос с вас. Ще го обсъдим отново и в тази комисия. Преминавам нататък. Ще внимаваме разпределението на бюджета е между четирите основни а, изисквания, т.е. превенция на, за, на защита, защита на превенция на полисите, защита на гражданите, медицински заплахи, не бива да останат записани чело на бяло, защото може да се, да се появят нови нужди, като свързани с състояването на а, населението, например, и трябва да си оставим възможност за гъвкавост. Продължавам със следващата тема. Увеличаването на вноса на китайски продукти. Това ни притеснява заради увеличаването на бактериите и на факта, че 51% от внасяните продукти от Китай. А знаете колко много проблеми имаше с камъчетата в е, томатите с мелатина в е, млякото и с много други примери, които се появиха напоследък. Всички те се представляват много сериозен проблем. Има проблеми с обработваемите е, почви в Китай. Знаете, че в тях се държат твърди, тежки метали, извинете. Всички са наясно с тези факти. Самата комисия твърди, че производство на хранителни продукти в Китай не е достатъчно високо равнище и трябва да се с всички тези важни проблеми. Thanks very much. Ленис Уилмот и Хорст Шнелхарт. Благодаря, благодаря на комисар Дали, че се отзова на поканата ни. Също съм съгласна с това, че формулировката трябва да е здравеопазване и растеж, а не здравеопазване за растеж. С радост чух от вас, че още преди лятната почивка ще излезете с предложение за клиничните изпитвания. Основният ми въпрос е свързан с тютюневите изделия. Както знаете, проявявам особен интерес към тази тема. Тя е важна за нашата комисия. Знаем какво е въздействието на тютюневите изделия върху общественото здраве, до какви разходи водят те за системите на здравеопазване. Знаем, че проявявате ангажираност в борбата с тютюнопушенето. Но трябваше вече да сте излязал с законодателно предложение. Вече от прекалено дълго време чакаме. Мисля, че срока, който сте си поставили до края на годината е прекалено дълъг. Надяваме се да вземете решение за предприемане на крути мерки за борба с тютюнопушенето. Знам също така, че тютюневата индустрия разполага с силно лоби Надявам се да можем да вземем решение за опаковките, тъй като това силно тютюнево лоби ги използва като оправдание за непредприемане на никакви действия. Очаквам едно силно предложение от вас. Благодаря, Хорст Шнелхарт и след това Йолайнен. Благодаря. Благодаря на господин комисаря, че се отзова на поканата ви. По въпроса за регламента за новите храни. Да, мисля, че трябва да изтеглим напред законодателното предложение. Нека отложим за малко вземането на окончателно решение по клонирането и да поработим по-бързо по новите храни, тъй като там развитието е много динамично. Приемаме законодателни предложения без обаче актовете след това да се въвеждат в националното законодателство. Има такъв проблем с отглеждането на кокошки в клетки. Второ, резистентността спрямо антибиотици. Това е въпрос, който ни живо ни интересува. Искате ли, възнамерявате ли, извинете, да се приемат еквивалентни мерки по отношение на ветеринарните лекарствени средства и хуманните лекарствени средства? Или ще направите разлика между двете области? Ще се стигнали и до промяна по отношение на официалните проверки? Същото въжи и за ветеринарните лекарствени средства. Трябва да се предприемат действия по тях. Описвате ни чудесни програми, като например програмата Здравоопазване за растеж. Мисля, че ако популяризираме тези програми, ще постигнем успехи по места в държавите членки. Искам да продължите работата си по тях. Йолайнен и след това Корин Люпаш. Благодаря. Господин комисар Дали, добре дошъл на заседанието на нашата комисия. Здравеопазване за растеж. Мисля, че тази формулировка не буди доверие, когато се превежда на други езици, например на немски. Не звучи добре. Трябва да я промените. По въпроса за новите храни и клонирането вече бяха проведени доста разисквания сред координаторите. Мисля, че двете области трябва да се разделят от една от друга. Гарантирахте ни, че в началото на 2013 година ще излезете с законодателно предложение за клонирането. Координаторите са на преобладаващо мнение, че трябва да подходим така. Трето, седмата програма за действие в областта на околната среда. Аз съм докладчик по тази тема. В текста е предвидена една обстойна глава за здравеопазването и околната среда. Предходната програма е от 2004 година. Не знам дали вие работите по този въпрос или колегата ви, отговарящ за околната среда. При всички положения има връзки между здравеопазването и околната среда. Последен коментар. Рак на кожата. Наскоро участвах в конгрес по тази тема в Копенхаген. В редица страни, според действащото законодателство, лица под 18 години нямат право да посещават солариуми, тъй като е доказано, че посещаването на солариум предизвиква рак на кожата. Като се има предвид и застаряването на населението в Европа, нараства броят на случаите на рак на кожата. Мисля, че трябва да започнете работа и в тази област, тъй като въпросът е относим към вашия ресор. Председателят Корин Люпаш не е тук, госпожа Еванс. Uh, благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин комисаря. Споменахте, че очаквате политическо споразумение на съвета през юни относно ГМО. Знаем, че законодателството беше променено миналата година и позволихме наличието на следи от непозволени ГМО в фураж. Сега това се позволява. Има възнамерение да се позволи това и в хранителните продукти и се надявам да ме, ме уверите, че няма да предприемете подобни мерки и по отношение на семената. Знаете каква е нагласата към генномодифицираните организми из цяла Европа и съм сигурна, че ще, подобна мярка би предизвикала възражението в Европейския парламент и в още по-голяма степен сред населението на Европейския съюз. Благодаря ви. Следващият... Следващите двама, които ще се изказват този кръг, са Пилар Юсо и Катрин Каубах. Госпожо Юзо, благодаря, господин комисар, за направените разяснения. Напълно съм съгласна относно фарм, фармакологичната бдителност. И понеже няма много време, смятам да кажа няколко думи за хуманното отношение към животните. Радвам се, че има такива притеснения за хуманното отношение към животните и факт, че те могат да пътуват в добри условия. Аз също бих искал да пътувам в такива условия и да не трябва да си опирам коленете в седалката пред мен в самолета. Въпросът ми е как точно смятате, че това ще да се отрази върху цената на производство? Смятам, че в случая трябва да се основаваме на научните доклади. Агенцията за защита на храните ни казва, че условията за хуманно отношение не са свързани с времето за транспортиране на животните, с условията, по които те се трансформират. Транспортират, извинете. Има и друг елемент, който трябва да се вземе предвид. Тук а, има много економически интереси, които не взимаме предвид. Може да говорим едновременно за околна среда и за хуманно отношение към животните но трябва да вземем предвид и други фактори. Говорим за животни, които се транспортират към кланници, говорим и за животни, които не се транспортират живи. В а, някои региони няма как да има кланици на всеки 100 км, тъй като санитарните условия са много лоши и просто не е нетабилно да има прекалено голям брой кланици. Както знаете, цените на стоките се повишават, тъй като тези изисквания за хуманно отношение към животните увеличават цените. Едновременно с това внасяме продукти от трети страни, които не спазват подобни норми за хуманно отношение. Така че имаме две, два варианта. Или трябва нормите да се въведат на национално равнище, на международно равнище, извинете, или трябва ние да се откажем от тях. Както знаете, внасяме в момента яйца от кокошки, които се отглеждат в клетки, а европейските производители са принудени да инвестират в много по-големи клетки за кокошките. Това от своя страна повишава цените на техните яйца в сравнение с цените на яйцата внасени от трети страни. Благодаря ви. Сега думата има Карин Картер. Първо благодаря на комисара за готовност да провежда такъв интензивен дебат с нас. Искам да засегна три теми. Първо, директивата за продуктите на пазара а, интересуваме забраната на отровните вещества и веществата, водещи, за, а, а, водещи до престрастяване към директивата за тютюневите а, изделията. Моята молба е да дадете един малко по-широк обхват. Няма никакъв смисъл от програмите, ако гражданите на Европа не могат да се ориентират сами и да намерят достъп до здравната система. И Трето, господин комисар, би трябвало да се намесите в общата селскостопанска политика, защото много от проблемите, които разискваме, са резултат от неправилната селскостопанска политика. Ще ви помоля за подкрепа. Благодаря на Карен Каденбах. на немски вече не се говори за народно здравеопазване, за обществено здравеопазване. Сега ще дам думата на комисаря отново за отговор. Заповядайте. Надявам се да не спорим толкова за това как ще се казва програмата, а за нейното съдържание, защото то е по-важно, отколкото да, името. Надявам се да не се бием за наименованието. Макар, че и то е важно. Здравеопазване и растеж за мен няма никакъв смисъл. Защото о, ние не искаме да сложим растежа на същото равнище като здравето. Растежа е функция на здравето. Да, това е така. Смятам и аз съм говорил с госпожа Гростет по този въпрос. А, мисля, мисля, че трябва още веднъж да обмислим а, какво ще включва тази здравна програма, която беше е, предложена? Защо вкарваме и елемента на растеж? Защо? Защото а, растежът а, е думата, която отваря вратите на бюджета. Такава е реалността. Когато говоря за здравеопазване, много мраза да говоря за економическите е, е, аспекти на здравеопазването. Но ние сме политици, ние сме прагматици и знам, че за да се отворят куфърчетата, от които ще се финансират нашите програми за здравеопазване, трябва да поставя здравеопазването в контекста на растежа и на економиката. И точно това се опитваме да направим, за да постигнем крайната си цел – а именно да дадем здраве на нашите е, граждани, без значение колко богати или колко бедни са те, без значение от коя етническа група са. Ето това е нашата мисия. И също така да гарантираме устойчивостта на нашата система на здравеопазване. Това всъщност е най-голямата ми тревога мисля, че мога да ви кажа, че това е най-голямата ми тревога. Вчера го казах и на министрите на здравеопазването в Дания. Просто трябва да предотвратим е, срива на здравната система в е, Европа. Аз не се шегувам. Ако Ако не го направим, ще имаме проблем, ще трябва да променим нашия начин на мисля, нашето отношение към технологията, към метологията на финансиране, че трябва да финансираме в здравеопазване, в иновация и така нататък. Ако не го направим, ще имаме проблеми. По въпроса за Китай. Мога да кажа, че много продукти от Китай а, не са. А, разрешени, например, месо, говеждо и овче месо, млечните продукти. Млечните продукти системно се подлагат на теството за, заради меламина. Уверявам ви, че рисковите продукти са под пълен контрол. Често, когато водя диалог с моите колеги от е, Китай, настоявам за качество и трябва да ви кажа, че те също доста работят по въпроса за качеството. Тяхното е, е, общество също се променя. В Китай изискванията също се повишават. Китайците преориентират своята економика, ориентират я към вътрешното потребление, а не само към експорт спорта. И а, това поставя въпроса за качеството и за изискванията на а, а, продуктите. А, моето мото е качество а, при извора, т.е. на мястото на производство. По въпроса за тютюна. А, искаше ми се това да се случи случило вчера – вече да сме говорили за това. Но трябва да призная, че се чувствам като сьомга, която плува срещу течението. Никак не е лесно. Ще продължа да полагам всички възможни усилия, за да гарантирам за, за, да, за да имаме някакво добро предложение, което да постига целите, които сме си поставили, а именно целта да намалим тютюнопушенето най-вече сред младите хора, сред младите жени. Защото, за съжаление, нашата статистика показва, че а, а, броя на тютюнопушащите се а, е, е, увеличава. Ще продължа да упражнявам натиск в тази посока, колкото може по-голям. По въпроса за новите храни, а, е, няма да повтарям. Чакам а, а, да ми дадете мнение какво смятате, че е правилно да се а, направя. Очевидно тази комисия предпочита да изчака. Ще изчакам вашето решение, защото няма да продължа да правя предложения и да влагам усилия в неподходяща посока. Що се отнася до законодателство, което съществува, но не се прилагам. С каква тояга, така да се каже, разполага комисията, е, за да накара страните членки да прилагат законодателството? Когато става дума за някои е, проверки за, за контрола, който се извършва, можем да упражним някакъв натиск. Но не можем да предприемем никакви действия преди изтичането на преходния период. Вижте сега какво става с периода, преходния период изтича в края на, на тази година и преди това нищо не можем да направим. Ние можем да поискаме информация от страните членки. Аз вече повдигам въпросите пред страните членки, за да можем да разполагаме с информацията относно това какъв е статута, по, какъв е етапа на прилагане на законодателството. Ще започнем да говорим за това какви ще бъдат плановете за, плановете за действие след изтичане на преходния период. А, нека да не забравяме, че месото не е толкова добре проследимо, както са яйцата и това ще ни изправи пред а, огромни проблеми. Огромни проблеми. И това, което ми се иска, вие, членовете на парламента, да работите във вашите държави, а, и да настоявате за а, прилагане на директивата в Люксембург. Утре ще говоря пред министрите на селското стопанство а, и ще настоявам много за това. Просто трябва да поставим нещата в правилната перспектива. Моя опит с директивата за кокошките носачки показва, че е, е, да имаме 12 годишен преходен период е напълно окей. Okay. Аз нямам никакъв проблем с това. Просто трябва да добавим една програма за действие и мониторинг на е, това какво се случва в страните членки. Понякога някои органи се намесват, предприемат някакви действия, когато забележат, че нещата тръгват в грешната посока. трябва ние от наша страна също да предприемем действия, за да гарантираме прилагането на законодателство в страните членки. Относно въпроса на Йолайнен за екологично здраве, опазването на околната среда и здравето са много тясно свързани. Екологичните аспекти, климатичните аспекти имат отражение върху здравето и трябва да започнем да а, а, ги разглеждаме като такива. Що се отнася до а, солариумите, ние съвсем наскоро предприехме действия. Мисля, че приехме регламент за ограничаване силата на а, ултравиолетовите лъчи които могат да бъдат използвани в солариумите, така че работим по въпроса. Госпожо Евенс, Въвели сме техническо решение за използване нива 0 в фуражите, До този момент не ни е докладвано за а, някакъв отрицателен опит и, и ние ще предложим същия тип а, технически средства за измерване на нулеви нива в храните и до там ще спрем. Относно а, транспортирането на животни, а, Разбирам какво имате предвид. И а, Европейската агенция за безопасността на храните също ни а, даде а, препоръка, макар че тя остава доста широко поле за тълкуване, но работим по въпроса. А, благосъстоянието на животните е важна тема за нас. Тя е включена в Лисабонския договор, т.е. това е една от ценностите на Европа и е част от нашата мисия. А, аз съм на мнение, че човешкото здраве зависи от животинското здраве. И животинското здраве гарантира човешкото здраве, защото гарантира безопасност на храните. Например, по въпроса за овластяването, Карин. Вчера в Копенхаген, мисля, че говорих по този въпрос, казах, че овластяването е а, е, а, е, новата задача на политиците. А, хората няма да позволят да им казваме какво да правим. Ние трябва да ги овластим. А тази власт ще дойде чрез информацията. Не, не, не просто чрез грамотността, а чрез обучението на хората за това как да тълкуват информацията и как да я прилагат, как да се отнасят към тяхната собствена ситуация. Това се отнася както за пациентите, така за етикетирането на храните, така и за много други неща. А, и това, което трябва да направим, е да овластим потребителите и да овластим и пациентите, когато говорим за здравния сектор. За общата селскостопанска политика мога да кажа, че работя много тясно с моя приятел господин Чолуш. Разбирам какво, какво имате предвид, но той отговаря за сълскостопанската политика. Благодаря сега последен рунд от въпроси от страна на колегите. Първо Павел Порк, след това Сенис. Е, last but not least. Please, Заповядай, Павел. Uh, uh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на вас, господин комисар, лично за всички усилия, които полагате в а, а, борбата срещу рака. Това е много важна а, област за нас. И предвид, че през 2004 година свършва програмата за борба срещу рака, може би трябва да да я да се опитаме да направим по-стабилна и по-устойчива. И не се притеснявайте, нямам никакви възражения относно името на тази програма. Благодаря, Павел. открито на Благодаря, господин комисар. Запитах се за какво бихме искали да говорим днес с вас и разбрах, че има няколко въпроса. Първият е свързан с мобилните телефони. Вече чуваме попитални сигнали. Знаем, че има определени групи хора, като например бременните жени и младите хора под 20 годишна възраст са изпълнени си сложи на особено голям риск. Знаем, например, че употребата на hands-free или на от технологии на практика намаляват тези рискове. Знаем, например, че когато използват телефони в подвижни, в превозни средства, намалява опасността от употребата на мобилни телефони. Учените ни казват, че трябва да намалим излагането на този риск. Следващия въпрос е за задължителното етикетиране на животински продукти, идващи от животни, които са хранени с фураж, съдържат ГМО. Въпросът е кога комисията възнамерява да предприема някакви законодателни действия по този въпрос. И още един въпрос, който е много важен за моята страна, става въпрос за, общ... за генеричните лекарства. Много експерти ни казват, че генеричните лекарства са опасни и по-малко ефикасни от конвенционалните лекарства и аз искам да получа коментар от вас. Благодаря, Критон. Думата има господин Санони. Андрея Санони. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви, че сте днес сред нас, за да отговорите на въпросите ни. Бих да задам един въпрос относно хранителната безопасност на кърмачетата. Наскоро беше установено, че има много диоксини в, в майчното мляко. Има специ... специални асоциации на лекари, които се занимават с този въпрос и те организираха неодавна конференция. Тоест, наистина, тук има сериозен проблем. Децата ни с, с самото си раждане започват да се хранят с храни, заразени с диоксини. Това показват последните проучвания и изглежда, че това е особено вярно в зоните, където има а, инсталации, като например заводи с изкаране на отпадъци, циментови заводи или други такива инсталации, дори когато те спазват нормите за безопасност. И тук се поставя един вид въпрос за ефекта на коктейла. Всички тези въздействия върху околната среда взаимно се допълват. И въпросът ми е, наясно ли сте с това явление? Какво смятате по този въпрос и какво можете да направите, за да се справите с този проблем, който никак не е важен? Благодаря ви. Думата госпожа Меркис. Dziękuję bardzo. No, no, no, no, no. First, Judith Yes. Думата има госпожа Меркис. Имате думата Юдит. Благодаря ви, господин комисар, че сте днес сред нас и ви благодаря, че така успешно се справяте с отговорите на бомбардировката от въпроси, с които ви засипахме. Имам няколко въпроса и аз към вас. Първият ми въпрос е свързан с наночастиците. Знам, че няма специфична стратегия, няма стратегия на технологии до 2050 година, но наночастиците са част от бъдещето и има някои аспекти на нанотехнологията, които все още не са получени. Става въпрос за разпространението на наночастици, като например среброто в околната среда, среда извинете, и последствията от това разпространяване все още не са напълно изучени. Вече има данни, че среброто, например, води до намаляване на плодовитостта при някои животински видове. Мисля, че наночастиците наистина изисква внимание не само по отношение на здравето на човека, но също така и по отношение на здравето на животните. Ето защо ви призовавам да разгледате възможността за изготвяне на регламент или някакъв друг вид е, регулация. Знам, че това е от ресор господин Таняни, но въпросът е толкова свързано с този въпрос, че не мога как да не ви запитам. Има ли някакъв напредък по отношение на етикетирането? Следващия въпрос е свързан с а, животинския фураж и начин по който може да променим животинския фураж, който се използва, да се намали емисиите от въглероден диоксид. И накрая искам да ви припомня нещо, което се каза при първото ви слушане в парламента относно транспорта на животни. И казахте още тогава, че до края на тогавашната година очаквате да изготвите регламент и това беше през 2010 година. Благодаря ви.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 Смятаме, че цигарите трябва да бъдат забранени, ако те съдържат подсладители, ако са ароматизирани или ако съдържат някакви вещества, водещи до пристрастяване. Но има вещества, които трябва да се използват при производството на цигари. Те трябва да се използват сме в самия технологичен процес на производство и се питам дали комисията да взима правите този факт. Задава си въпроса за цигарите, съдържащи ментол. Те са в обращение вече около 100 години. Те се продават и в Финландия. И се питаме дали няма да стане по-голям проблем, ако се продават незаконно този вид ментолови цигари. Благодаря ви. Ще задам един въпрос относно преразглеждането на директивата за тютюнови продукти. Не веднъж сме обсъждали член 8 и а, забраната на този сладък продукт, който се продава в а, Швеция. Запитам се какво ли ще кажат французите, ако забраним червеното вино, но кажем, че водката е разрешена. Не това е въпроса ми днес обаче. Миналата седмица в шведската медии се появиха твърдения, че комисията възнамерява да забрани един вид вещество, което се използва за посладяване от около 200 години в Швеция. И ние питаме дали няма да има някаква възможност да се забрани не самия продукт, а технологията за производство на този продукт, за подсводяване. Мисля, че един милион жителите на Швеция използват този продукт. И те са съгласни, че трябва да престанат да а, използват тютюнови продукти, но са съгласни, че комисията трябва да им налага това решение. Те използват много други продукти, които са опасни за живота Името, защо моля ви да доизясните и да обещаете всъщност, че вместо да се говори за забрана на този продукт в Швеция през задната врата, така да се каже, предлагам да има еднакво отношение към всички видове тютюневи продукти. Благодаря ви. Ist Madame please. Има да има госпожа Окони. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Всички теми, които исках да засегна, вече бях повдигнати. Исках да говоря за тютюна, за продуктите, които се внасят от Китай и за проблемите свързани с кокошките носачки. Но тъй като всички тези въпроси вече бяха повдигнати, господин председател, тъй като всички тези теми бяха повдигнати, бих желала да ми обещаете, че следващия път ще ми дадете първо думата, за да мога да отправя въпросите си към комисаря. Така че съм сигурна, че ще говоря за теми, които още няма да са повдигнати. А сега давам, ако искате, мога да се мястото си някой друг от колегите. Благодаря ви. Klar, wenn man sie zuerst sieht und sie das erste Mal dann... Да, тези, които ми дават знак първи, могат и първи да вземат думата. Можете да бъдете сигурна в това. Господин комисар, имате думата за отговор. С удоволствие се обръщам към вас, за да ви разясня нашите действия, за да отговоря на вашите въпроси. С удоволствие приемам обаче и обратна връзка от вас между тези ни срещи. проявявам голяма готовност да изслушам междувременно въпросите ви и идеите, които имате да ми изложите. Нека провеждаме постоянен диалог. Той ще е от полза и за двете страни. Ще е особено полезен за бъдещата ни работа по разработване на политики. Не чакайте да ви се даде думата тук, за да ми поставите въпрос. Можете да се свържете с мен по всяко време. Господин Арсенис и друг негов колега направиха бележки във връзка с раковите заболявания. Господин Арсенис постави въпроса за електромагнитните полета. Първо, трябва да кажем, че това спада към прерогативите на държавите членки. Управлението на риска и смягчаването на риска. Това са правомощия на държавите членки. Но осъзнавам проблема. Изискали сме от нашия комитет за научно-изследователска дейност да разгледа въпроса за електромагнитното излъчване. В зависимост от това какво ще ни докладва този комитет, ще вземем решение, което да е в интерес на гражданите. Гражданите ще трябва да бъдат информирани за това как могат да смекчат всякакви рискове, проистичащи от използването на мобилни телефони. Трябва да бъдат информирани гражданите, тъй като днес мобилните телефони се използват навсякъде, дори 6-7 годишни деца вече имат такива телефони. Знам, че техните родители са взели такова решение, но това е реалността. Затова трябва да повишаваме осведомеността на хората, да ги просвещаваме във връзка с използването на тези и други уреди. Що се отнася до етикетирането, оказването на опаковките на използването на ГМО при производството на мляко или месо, Според резултатите от изследвания, um, complex uh, um, makeup. And uh, an animal fed with uh, GMOs and an animal fed not on GMOs are not distinguishable. Не може да се направи разлика между животни, хранени с фуражи с ГМО, ГМО и такива, които са се хранили с фуражи без ГМО. Така че към момента не се предвижда такова етикетиране. Резултатите от проучвания показват, че трябва да се извърши хармонизиране по въпроса за диоксините в храните за кармачета, Европейският съюз има най-строгите действащи разпоредби в света. Действат програми за мониторинг, с помощта на които може да се установи наличието на диоксини в определени продукти. В момента, в който бъде установено съдържание на диоксини, тези продукти се изтеглят от търговската мрежа. Такъв бе случаят с храни в Германия миналата година. Разполагаме с системи за проследяване на происхода на продуктите. Имаме и възможност за тяхното изтегляне от търговската мрежа. В околната среда се съдържат диоксини, затова понякога се стига и до замърсяване, до заразяване на храните. Имаме обаче възможности за контрол. По въпроса за нанотехнологиите, това досие спада и към моя ресор. Работим в областта на нанотехнологиите. Нека и тук изтъкна, че директивата за новите храни в зачатък съдържа определение на наноматериали или по-точно съдържаше такова определение, което обаче не можахме да прокараме. Искам колкото се може по-бързо да продължим работата по тази директива. Не бива да губим време. Има много директиви, които ще са от полза за нашия ресор. Ще са от полза за потребителите. Би било жалко да спрем работата по тях, докато не постигнем окончателно споразумение, например за клонирането. Но вие искате да направим така. за регламентите за транспортирането. Поели сме ангажимент да излезем с доклад за прилагането на регламентите. Изпълнихме този свой ангажимент – Вече съм заявявал, че трябва да намерим правилното решение на проблема с транспортирането на животни. По въпроса за животинските фуражи, трябва да започнем работа и по този въпрос. За тютюневите изделия правим разлика между аромати като ванилия, шоколад, така наречените характерни или характеризиращи аромати и други съставки, които са необходими при производството. Знаем, че някои видове тютюн трябва да съдържат определени съставки които повишават качеството им. Обсъждаме и въпроса с ментола. И това ме отвежда до незаконосъобразността. Опитахме се да въведем изисквания за проследяване на происхода на тютюна, на тютюневите изделия с цел предотвратяване на незаконната търговия и контрабандата. Не искаме на пазарите ни да се пускат ефтини цигари. Шведското Енфие. E. Постоянно споря с господин Фелнер по този въпрос. ruling about this and You know, this, uh, this is the reality. But the derogation Дерогацията и изключението за шведското НФИЕ e е нещо, което не подлежи на оспорване. Но когато говорим за шоколадови аромати в това Нфие. Опитваме се да забраним използването на такива аромати. Председателят, благодаря господин комисар за конкретните ви отговори. Благодаря за това, че бяхте днес тук. Нашата комисия се занимава с въпроси, свързани с околната среда, здравеопазването и общественото здраве. Йо Лайнен бе докладчик по доклада по собствена инициатива за прегледа на шестата рамкова програма за действия в областта на околната среда. Трябва да допринесем за опазването на околната среда. Трябва да отчетем, че тя е свързана и с здравето. А по всички въпроси, свързани с тютюневите изделия и безопасността на храните, мисля, че ни предстоят тежки разисквания. Вие отговаряте за здравеопазването и политиките по отношение на потребителите. Това са политики, с които ще покажем на 500 милиона потребители, че се стремим към подобряване на стандарта